Уважаеми колеги, предлагам ви да започнем работа. Все още изчакваме колеги от двете големи групи на социалистите и на НП, но така или иначе те ще се присъединят към нас съвсем скоро. Запознати сте с дневния ред. Нека ви уведомя, че представянето на проучването как държавите членки третират вноските, предназначени за бюджета на ЕС, ще бъде отложено. Утре ни предстои гласуване от 9 часа нататък. Веднага след това в 10 часа започва изслушването по инициативата за заетост на младежите. Ще гласуваме по два доклада, свързани с финансовия регламент, тъй като по тях е постигнато съгласие в края на мината седмица. Това е споразумението с съвета и комисията. Можем само да поздравим докладчика. Този следобед ще приключим работа сравнително рано, което означава, че заседанието на координаторите ще започне веднага, щом приключи предходното заседание, като останат единствено преводачите, които ни трябват за координаторите. Асистентите нека да предупредят координаторите, за да бъдат в залата по-рано. Няма други бележки по дневния ред. Приемам, че се одобрява. Съобщенията на председателя Няма нищо съществено. Имаме и одобрението на протокола от заседанието от 19 март. Вие разполагате с този протокол и можем да го одобрим, ако няма възражения. В края на заседанието ще приемем, че се одобрява. Сега нека веднага преминем към четвърта точка – групата за наблюдение на външната дейност, в частност на хуманитарната помощ. Сигурно си спомняте, че по искане на нашия докладчик по бюджета 2014-2015 година – организирахме дебат заедно с комисаря Левандовски и комисаря Георгиева на 4 март. Получихме и допълнителна информация от комисията, свързана с хуманитарната помощ. Докладчика също представи получената информация – Идеята беше да използваме възможността, която ни дава и днешното заседание, за да обменим мнения с мониторинговата група и представителя на комисията, който се занимава принципно с бюджетните кредити и в частност с хуманитарната помощ и външната дейност. Имаме и генералния директор на ГД бюджети в комисията. Нека го поздравим. Той е сред нас. Това е темата, по която ще разговаряме днес. Сред нас също така са представители на изпълнителната комисия, Генерална дирекция бюджети – Имаме и заместник директора, представена е и ГД ЕКО, господин Шварцен Брюнер, директора за ресурси, партньорства и оперативно сътрудничество и господин Пани Гали, завеждащ отдел – от генерална дирекция Стевко при нас е също директора и директора, който отговаря за политиката на съседство. При нас е и господин Маркин. Той завежда инструментите за външната политика. Не знам дали докладчика би искала да вземе думата, за да въведе дебата. Ан? Благодаря ви, господин председател. Първоначално трябва да уточня, че ние наистина имахме заседание заедно с комисарите Георгиева и Левандовски. Обсъдихме множество теми, но има и много въпроси, които трябва да се разберат по-добре. И трябва наистина да им се обърне по-голямо внимание. Всеки е съгласен. Хуманитарната помощ не бива да става жертва на съкратените бюджетни средства. Точно това се случва обаче. И е много неприятно че заглавните страници на вестниците го отразяват. Казва се, че ние на думи твърдим едно, а на дела правим друго. Ние поставихме някои въпроси, именно за да се разбере по-добре какво е състоянието с неизпълнените плащания. Нуждите от хуманитарна помощ, както виждаме, нараснаха нарастват и задълженията, а същевременно способността за плащания е толкова ограничена, че се ограничават и нашите действия, съответно и задълженията, които Европейския съюз може да поеме. Бих искала да благодаря на комисията за представените отговори, защото от тях става наистина ясно, че има цяла лавина от неизпълнени плащания. И е възможно да се стигне до момента, в който не можем да поемаме повече задължения, не можем да одобряваме нови проекти поради неспособност за плащания. постъпи нова информация. Тя е в раздадения материал и е свързана с плащането на лихви. Ние закъсняваме с плащанията към НПО. Начисляват се огромни лихви междувременно и това трябва да се разглежда в контекста на необходимостта от плащания за 2013. Това е около 300 000 евро. Бюджетът е малък и същевременно нашите действия са неразумни. На мен ми се иска господин Сьоренсен и останалите представители тук да направят изявления, за да може и външния свят да разбере за какво точно говоря. Благодарим обаче за допълнителната информация. За много от нас като че ли не е достатъчно ясно колко сериозен е проблемът. Не става дума за технически подробности – за това, че до голяма степен се ограничават действията на Европейския съюз за хуманитарна помощ. Междувременно не е взето политическо решение за това, защото политически ние искаме точно обратното и мисля, че случващото се е отвратително. Но заповядайте, господин председател, отново. Мерси, Ан. Благодаря, Ан. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да напомня няколко факта и обстоятелства, които говорят за начина по който ние смятаме да подходим в нашата генерална дирекция. Нека ви напомня най-напред, че за 2013 година изпълнението на бюджета е безпредседентно. Не само, че бюджетът беше изчерпан при поетите задължения, но също така и при плащанията и това в ситуация, в която потребностите се увеличават. Както напомни коментария Левандовски, това ще се ще има увеличение на потребностите. 4 милиарда това съответства на намаляване на средствата по териториалното сближаване. В четвърта функция ситуацията съответства на това, което казахме за бюджета изобщо почти 100% е освояемостта и за ангажиментите и за плащанията, независимо от увеличението от 100 милиона по четвърта функция. И по-конкретно сега по хуманитарната помощ бюджетът, който е предоставен за тази дейност, беше увеличен с 410 милиона и при ангажиментите и при плащанията имаше и е, коригиращ бюджет и беше мобилизирана спешната помощ. За 2014 година ситуацията при плащанията е особено напрегната, както вече посочихме сумата на неразплатените задължения само за сближаването, не говоря за другите функции. Е, ще видим е, какви са точните цифри, след като се изготвят е, точните изчисления, но при сближаването Дефицитът е от 23,4 милиарда, значително повече от предишните години. Самия факт, че има напрежение, не е изненада. Това се знаеш още при приемането на бюджета. И парламентът и комисията излязоха със съвместна декларация по плащанията. Няма да навлизам в подробности по декларацията, исках само да я спомена. И е ясно, че в този контекст някои програми за външна помощ неизбежно ще се натъкнат на проблеми с плащанията. Това въжи особено за хуманитарната помощ. От страна на комисията и генерална дирекция бюджет ние следим тази ситуация много внимателно и ние се ориентирахме към няколко дейности, заедно с колегите от съответните генерални дирекции. Трябваше да предприемем мерки за да управляваме нивото на договорите през годината, така че да използваме по най-добрия възможен начин е, средствата, с които разполагаме по кредитите за плащане. Що се отнася до хуманитарната помощ, взехме решение за два етапа и да намалим нивото на предварителното финансиране за международните организации. За да решим конкретния проблем за плащанията, ние ние ще предприемем няколко инструмента от техническо естество. Първо, ние вие знаете какви са нашите искания за трансфери. Преминаваме към трансфери, които ще дадат възможност да се предоставят и осигурят необходимите суми за хуманитарна помощ, по този начин, чрез коригиращия бюджет, ние ще можем да възстановим необходимите средства. Напрежението е по всички бюджетни линии за външната дейност. Ние представихме две искания за преводи за 500 милиона евро за кредити и заплащания за хуманитарната помощ по инструмента за демокрация и права на човека, линия 10. Това са мерките в рамките на функция 4 е, когато това стане необходимо, ще приложим е, резервният фонд, ако няма други възможности. По-късно през годината ще използваме всички налични средства, т.е. глобалния трансфер, преразпределението на неосвоените кредити за плащания. И накрая, имайки предвид с етапа, до който сме стигнали в изпълнението на бюджета, комисията ще насочи своето внимание към едно искане за мобилизация на наличния резерв над тавана за плащанията. Знаете, че има един резерв от 7-11 милиона. Ние ще използваме всички съществуващи механизми за гъвкавост в рамките на многодишната финансова рамка и междуинституционалното споразумение и при необходимост ще използваме предвидените от член 13 средства на резерва. Ето, господин председател, един много кратък обзор, за да ви покажа докъде сме стигнали и на къде и на къде вървим, какви стъпки сме предприели. Графикът е между днес и с началото на лятото. Надяваме се, че бюджетните органи, парламента и съвета ще могат да отговорят достатъчно бързо на исканията, които комисията ще представи. Разчитаме на подкрепата на парламента. Сега, ако позволите, колегите ще поемат от мен Председателят. Да, благодаря. Във връзка с последните ви думи, ясно е, че ако комисията по бюджета бъде сезирана от, след срещата с двамата комисари, това е така, защото ние сме наясно с проблемите по плащанията и ангажиментите. Те могат да имат дори и драматични последици за някои политики на Европейския съюз. Ние се намираме в края на мандата на парламента и следователно ще има няколко седмици между стария и новия парламент, а има политики и мерки, които не могат да чакат, тъй като са от естество. И трябва да бъдат пред, е, използвани, мобилизирани всички възможности, за да не се допуснат отрицателните последици на неизбежната пауза, която ще настъпи в края на пролета. Благодаря и сега предлагам господин Сьорен Сен да ни представи информация за своята програма. Благодаря, господин председател. Най-напред да ви се извиня. Have have to... Бях донесъл слайдове, но предполагам, че зрението ви е дост... не е достатъчно остро, за да видите това, което е на екрана. Мисля, че мога да представя основните въпроси по бърз и ефективен начин. Съгласен съм с колегата Йенсен, че сме свидетели на ефекта на снежната топка. Със всяка следваща година ние трупаме непогасени бюджетни задължения – това означава сметки, които не се плащат, а са дължими. Ситуацията, както виждате на екрана, е такава, че без подкрепление много съм благодарен на колегите от Генерална дирекция бюджет и от всички генерални дирекции, е, без тяхната помощ непогасените задължения ще бъдат много по-високи от целия бюджет за плащанията и определено много по-високи от целия бюджет за плащанията. Нямаше да има проблем, ако цикълът на проектите беше дълъг. Само, че ние трябва да правим плащания в рамките на не повече от 12 месеца. Не можем да отлагаме, защото онези, които работят в прякото управление, имат нужда от средства, за да не фалират. Това е не само за това, това не въжи за организациите на ООН, но ние сме подписали с тях договори по, в съответствие с които ние сме длъжни да платим дължимата си част. И аз трябва да им се моля, за да, отложи, за да се отложи плащането. Те са много мили и проявяват разбирания, само че това разбиране не е, неограничено, е защото настъпват срокове. Това е моята дилема. Виждате различията между двете, двата зелени стълба там. Това е разликата между ангажиментите и плащанията. Те се натрупват с всяка следваща година. И тук мога да добавя годишните подкрепления – благодаря още един път на колегите от комисията. Получавам кредити за ангажименти за Сирия, например, само че при плащанията обемите не са същите. С други думи, ние нос, на нас ни тежи един воденичен камък. И ако трябва да бъда откровен, до миналата година можехме да се измъкнем, защото обикновено в края на годината има едни свободни кредити за плащане и хората услужливо ни ги предоставят. Но миналата година този източник на финансиране просто пресъхна. И нещата станаха много трудни. Дори с помощта на Генерална дирекция бюджет да мобилизираме достатъчни средства с, с които да преодолеем натрупания дефицит. Трябва да кажа в интерес на справедливостта, че получихме значително подкрепление. Благодарен съм ви. Само, че проблема толкова е нараснал, че дори и значителното подкрепление се оказа недостатъчно. Вие самите установихте наличието на този проблем. Миналата година предложихте допълнително подкрепление по кредитите за плащания за 2014 година. Предложихте също така да се предвидят повече кредити и заплащания в резерва за спешни плащания. Това беше творческо решение. За съжаление и двете изменения не се реализираха. Ако бяхме успели да ги реализираме, щяха да ми помогнат много и щяхме да успеем да се справим. Как стояха нещата в края на миналата година? Тъй като трябваше да помолим НПО да отложат плащанията, не им дадахме 80% в началото, казахме им ще получите 40% и след това, когато дойдат парите, след ноември ще получите остатъка. Част от тези средства дойдоха с бюджета от тази година. Ясно е, че когато трябва да, да направя незабавно плащане през януари, аз се лишавам от средства, които бих искал да изразходвам за нови договори за следващата година. Нищо не можем да направим. Просто трябва да отчетем неумолимия факт, че тези дефицити при плащанията трябваше да се управляват и колегата Ерве спомена, че ние бяхме принудени да кажем – разчитаме на добрата воля на бюджетния орган средствата да дойдат в хода на годината. До тогава обаче ние ще трябва да положим усилия да не ни свършат парите, докато парите не постъпят по бюджетния ред. Виждате тук графиката е, и цифрите в жълто и зелено, там се вижда сумата по кредити и заплащания. Поразяващото тук, което не е ново за мен, тъй като го знаем отдавна, всички средства по синята част са в изпълнение на нашите задължения 2012 и 2013 година. Така че преди да сключим нови договори, ние трябва в хода на годината, по време на цялата година, искам да ви посоча това. Не през януари, а през, в цялата година. Това е което ще трябва да платим. Така че аз не мога да започна да изразходвам тези средства, тъй като това би било безотговорно. Жълтата част е още по-голяма тежест, тъй като това са натрупани непогасени задължения. На 1 януари. Искам да ви кажа, че ние ги платихме 100% веднага, когато постъпиха средствата в бюджетния ред по бюджет 2014 година и след това трябваше да вземем решение за така наречените постоянни разходи. Това са плащанията за служители. Не искаме този, тези краткосрочни трудности да е, разрушат инфраструктурата, която сме създали. И тези замразени средства, които трябваше да бъдат в резерв, ако, тря... ако трябваше да направя честна прогноза заплащанията през годината, аз ще да остана с не повече от 100 милиона перспективата е по-положителна, защото не е необходимо да плащам всичко в началото на годината и не го направих. Имаме малко пари в резерва, но ако аз искам до някъде да изпълним това, което искаме да изпълним, ще имаме нужда от подкрепление. Стигам до следващия слайд и той не се чете, за което съжалявам. Но за да бъда кратък, днес мисля, че имаме добри новини благодарение на колегите в Генерална дирекция ДЕВКО, Регио и разширяване. Получих авансови плащания от тях защото знаят, че може би нямат толкова спешна нужда от тях, както и аз. Така че, може би сте получили вече това предложение за превод от 150 милиона. За мен това е от жизнено значение, защото ще мога да сключвам договори с темповете, с които сключвам сега. За да изпълним задълженията си по някакъв приемлив начин и да оцелеем, както оцеляхме миналата година, ще бъда много благодарен да получа допълнителни 250 милиона в някакъв коригиращ бюджет в края на годината. Жан-Жан Това е което аз очаквам. И в момента, в който комисията направи своето предложение, всичко стане ясно в нашата институция, мисля, че ще се че ще мога да започна да сключвам договори по втория етап. Само че аз не искам да, навлизам, да влизам в ситуация, в която се ще се окаже, че съм сключил договори с НПО, които зависят от нас, за да не се окаже, че в един момент парите са свършили. Това ще бъде по-лошо, дори ако не съм сключил никакъв договор. И с 150 и 250 ще успея да се оправя. Вие знаете, че в края на годината ще ми останат същата сума непогасени задължения от 170 милиона, колкото и миналата година. Тази година успях да се справя, мисля, че ще успеем и следващата година, но не бих препоръчал да се увеличават натрупаните непогасени задължения, тъй като снежната стопка става още по-голяма. И това не е отговорно управление. Мисля, че ние трябва да работим заедно с вас, с вашата комисия и с бюджетната комисия, която ще бъде създадена след изборите. Повдигат се въпроси, разбира се, за това как стигнахме до тук и какво да направим в бъдеще, за да не се натъкваме на подобни проблеми. Предложили сме няколко идеи. Тук няма ник, нищо чудотворни, нищо чудотворни. Просто трябва да се попитаме дали е разумно да продължим да изграждаме бюджета за хуманитарна помощ с ангажименти, които надвишават а, с много кредитите за плащания. В миналото това беше възможно, защото можехме да прехвърляме средства в края на годината. Но ако този вариант започне да става по-труден, мисля, че ще трябва да мислим за друго ниво на кредити за плащания. И много се радвам, че и идеята е залегнала в резолюцията за освобождаване от отговорност. Още една идея, която се предлага е, е, с разпределени приходи. Мисля, че държавите членки отдават голямо значение на хуманитарната помощ. Дали ще проявят е, желание да вземат е, средства от своите бюджети и да разпределят суми на нашия бюджет. Френското правителство е разпределило почти 20 милиона за съвместно финансиране с нас в Кот Дивуар. Идеята може би следва да се обсъди. Всички ние очакваме средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Тя е изместена във времето, но трябва да използваме възможността, която той ни предлага. Предполагам, че всички вие знаете, че е, комисията и парламента е, имат е, общо мислене за таваните, за плащанията. Не е възможно не е допустимо поради наличието на таван да не можем да отговорим на потребностите в Хаити. Извинявайте, ако съм говорил дълго, мога да говоря много по-подробно. Ние оценихме много детално всяка страна, всеки договор, за да видим кое е най-спешното къде можем да прехвърлим отговорността на други донори и да се справим с трудната бюджетна ситуация. Искам да дам дължимото на моите служители, които свършиха тази работа. В допълнение към обичайните им задължения, благодаря и на неправителствените организации и за тях нещата бяха много сложни и болезнени. Поддържахме е, тесни връзки. Благодаря им за търпението и разбирането. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален директор. Имам въпрос. Дали може пак да ни покажете четвърта страница от вашата презентация? Благодаря ви. Не знам дали правилно разбрах. Защото човек трябва да има орлов поглед. Отляво имаме необходимите плащания за 2014 година. Това са вашите нужди. В средата са наличността за плащания с около преди прехвърлянето или след. Преди. Добре, значи за това е и дупката. Ясно се вижда, че не достигат пари. Отдясно имаме бюджетните варианти в зелено 776. Тук искате да добавите 150 милиона по ДЕК 6. Очаквате, доколкото разбирам, коригираш бюджет от 250 милиона което ще ви позволи да приключите годината с неизпълнение на плащанията, което е сравнимо с това за мината година. С други думи, нещо, което не е толкова скандално. Да, това е управляемо. Не мисля в крайна сметка, че ситуацията ще остане такава за винаги. Сигурно ще има подобрение. Добре, вие много хубаво ни представихте проблема. Ясно е, че има неотложна нужда от плащания. Необходимо е вие пряко да може да управлявате средствата и вие и НПО. Необходимо е да се работи и с ООН. Не, вие ни казвате, че вие, разбира се, може да договаряте известните закъснения с ОНЕ, но това си има граници. Искам да попитам в този момент какъв е дългът в кавички или закъсненията а, за наплащания към международни организации като ООН. Това са същите неизпълнени плащания ли са или нещо различно? Искаме да знаем горе-долу за какъв размер говорим. Може да го изчисля на ум, господин председател. В нашия годишен бюджет се включват и средствата, които даваме на международни организации. като това е предварително финансиране. От 84 сме изпълнили 42 милиона. Ако говорим за 800, какво да кажа, не сме много далеч от целта да се платят 50% от средствата, но така или иначе някои ни казват, не е необходимо да ни плащате, подпишете договора, ще ни платите до година. Това е интересна стъпка, но много опасна, защото точно тя води до ефекта на снежната топка, за която говори Ани Йенсен. Точно така се стига до лавинообразното натрупване на задължения. Затова ние казваме не благодарим, нека ние си изпълним своите 40%, е, но да не отлагаме нищо за в бъдеще. А що се отнася до лихвите, ако ми позволите, тези организации могат да получават лихви при закъснение но обикновено ние плащаме лихвите за НПО. Това ми се струва напълно нормално. Благодаря ви. Чухме изключително прецизната информация на Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита. Сега да чуем генералния директор на ГД Развитие и сътрудничество. Благодаря ви. През 2013 година от гледна точка на бюджетното изпълнение имахме отлични резултати 100% изпълнение на задълженията и плащанията. Година след година обаче се натрупват и неизпълнения по плащанията за проекти. 2013 година имахме разлика от 1,9 милиарда между изпълненията на задълженията и плащанията. Имахме също така и непогасени задължения, които в края на 2013 година са 15,5 милиарда при тези непогасени задължения, както и при другите политики, има известно олекване на бюджетните кредити за плащания и затова в началото на 2014 година имаме един дефицит при плащанията от 300 милиона. За 2014 година бюджетът ни позволява изпълнение на вече започнати програми, както и стартиране на нови програми. През март 2014 година приемаме и финансовите инструменти. Те бяха оповестени на 15 март Водим и стратегически диалог с Европейския парламент, съответно комисиите ДЕВЕ и АФЕД. Последният такъв стратегически диалог ще се проведе през април. Имаме програмирането по многогодишната финансова рамка. Всичко това ще се приеме преди лятото. Първия план за действие за годината, както казах всичко това ще се одобри преди лятото. А за 2014 година имаме задължения 4,7 милиарда и кредити за плащания при разлика 1,4 милиарда между двете, което означава, че ще имаме увеличаване на непогасените задължения – 1,3 милиарда евро. Имаме проблеми с кредитите за плащания през 2014 година следователно. Ние сме ги съобщили и на генералния директор на хуманитарна помощ и гражданска защита – и други дирекции в комисията, защото това са бюджетни кредити за хуманитарна помощ. Има и проблеми при плащанията, следователно трябва средствата да се управляват много разумно. Да се избягват плащания по бюджетни редове, където много бързо ще се стигне до недостиг на средства Например, днес да платим за авторски права 65% в подкрепата на гражданското общество около 50%. Необходимо е по-скоро кредитите, кредитите за плащания да се използват за бюджетни редове, където нуждите излизат през ноември, декември и да подпомогнем по този начин действията за правата на човека и други области. Това, което е най-важно за нас, така ще бъде платено. Ако тази политика не преработи, към края на годината ще трябва и някои по-конкретни мерки – Необходимо е да се мисли и за отлагане на някои плащания, може би те ще бъдат направени през 2015 година, но знаем, че с това няма да се отложи проблемът. Това правим ние в нашата генерална дирекция. Надяваме се, че ще можем да осигурим и допълнителни кредити за плащания до края на годината. Благодаря ви. Много ви благодаря. Искам да ви попитам дългосрочно. Оценявате ли съотношението между кредити за плащания и за задължения? Например, при структурните фондове вече имаме доста голям опит. Ако имаме Хикс за задълженията. Може ли да се каже, че ви трябват, например, 80 или 90% от Хикс? Какво е съотношението, което е разумно в този случай? И при периода 2014 до 2020 година изпълнено ли е това съотношение или напротив? Ние, разбира се, не можем да стигаме до 100% изпълнение на финансовите решения. Това зависи и от е, проектите, но така или иначе понякога се сменя и политиката в страните партньори, така че ние пък променяме програмирането си. Някои програми също така се оказва, че не работят достатъчно добре и се правят корекции. Но ако трябва да направя някаква преценка, то ни трябват 87 до 90%. Имам предвид съотношението между кредити за плащания и задължения. Председателят благодаря. Господин Марги е последният ни оратор от името на комисията. Благодаря ви. Завеждам службата, която отговаря за инструментите в областта на външната политика. Това са инструменти в името на стабилността и мира. Използват се, когато има кризи, когато има конфликти когато е необходимо да се действа бързо. Това е обикновенно и първата намеса на Европейския съюз, за да се подпомогне населението там, където има конфликт. Ние се намесваме, когато дългосрочното програмиране не помага. Това са краткосрочни мерки. Обикновено ние действаме бързо, нашите партньори имат нужда от мигновена помощ. След Лисабонския договор Нашите амбиции в това отношение се увеличиха. Може да видите какви са последните ни действия в Украина, в Сирия, в Иран, Судан, Южен Судан и Централна Африканската република. Що се отнася до недостатъчните кредити за плащания, вече сме потребили около 70% от наличните кредити. Остават и плащания по задължения още от 2013 година. За да можем да извършваме тези спешни намеси, инструментът за стабилност ще има нужда през юни и юли от 50 милиона евро допълнително. Така ще можем да си изпълним задачата, мога да ви предоставя цялата необходима информация. Председателят, много ви благодаря. Уважаеми колеги, вие изслушахте представенията на нашите гости от комисията. Не знам дали бихте желали да поставите въпроси, госпожо докладчик. First of all, I'd like to say thank you. Uh, Първо искам да благодаря. Интересното е, че тези области, тези, които са най-трудни за изпълнение, са именно тези, с които разполагаме с много малко средства, за да направим нещо добро. Доколкото разбирам, по отношение на програмите за развитие, не е толкова видимо, както при програмите за инфраструктура, но понякога програмите не се изпълняват по няколко причини. Това от една страна. Ние трябва да гарантираме, че за такива малки суми е наистина жалко, че Европейският съюз не може да изпълни своите обещания. Ние също зададохме няколко въпроса относно проблемите с Палестина, помощта, която се предоставя на палестинските органи. Чудя се дали можем да чуем нещо повече по този въпрос. Разполагаме с множество обяснения какви биха могли да бъдат очакваните въздействия, но мисля, че трябва, това трябва да бъде представено в много по-широк аспект. Възниква въпросът с Сирия и Ливан. Ще бъде добре да чуем вашата оценка на ситуацията там и дали задълженията и плащанията, които сме обещали, наистина ще бъдат достатъчни, за да покрият нуждите в този регион. И това е моят основен въпрос. Merci, Anne. Paul Благодаря, Паул Рюбих. Äh, как ще се отрази това на бъдещите проекти? Това е моят въпрос. С комисаря Етингер проведохме разговор, например, за Африка. В наистина бедните региони най-важното е недостигът на енергия. Там е важно да се изграждат акумулаторни инсталации. Трябва да дадем повече обещания, да гарантираме, че тези проекти ще бъдат изпълнени, че те ще бъдат подкрепени също и от ООН. Дали такива проекти ще бъдат също забавени или въобще няма да се осъществят? Какво мисли комисията по този въпрос? Си. Няма други въпроси. Няма други въпроси. Заповядайте. се Михаил Хелер и тъй като госпожа докладчикът посочи Палестина и Сирия, е много важно да се споменат някои неща в тази връзка. Наистина, както генерал, директорът на Генерална дирекция за хуманитарна помощ спомена, нашето съдействие е много важно. Нашите, нашата помощ е много важна. Това същото се отнася и за ООН и за НПО. По този начин ще, те ще имат възможност да финансират предварително своите проекти. По отношение на Сирия сценарият не е много различен. Само през миналата година 280 милиона евро бяха заделени, за да се справим с кризата в Сирия. Това се случи в, е, в Ливан, в Йордания и в Сирия. И като си има предвид ситуацията в тези държави, ние използвахме всеки възможен начин да подпомагаме, да оказваме помощ. И като казвам всеки начин за осигуряване на помощ, например за Йордания, това беше възможно, тъй като а, там неправителствените организации изпълниха общите изисквания и правила милиона евро бяха предоставени за подпомагане на образованието сред беженците. Разбира се, в Ливан използвахме множество агенции на ООН и използвахме също неправителствени организации и не само в Ливан, но също и в Йордания и в Сирия. Така че нашето положение не е много по-различно от това на колегите в Генерална дирекция ЕКО то се отнася до този вид усилия по отношение на подпомагането. Тук говорим за дългосрочни периоди. Затова за колегите в ЕКО е малко по-лесно да плащат, да правят плащанията в рамките на 6 месеца или една година. През втората половина на 2013 година успяхме да увеличим нашите плащания. Това обаче ще бъде възможно само ако установим приоритет на плащанията. Дали да забавим плащанията в други държави, където нуждите не са толкова големи? Същото се отнася и за подпомагането на Палестина. Виждате, че бюджетните органи ни предоставят бюджетни кредити в размер на 300 милиона евро. 168 милиона за подпомагане на Пегас, около 80 милиона за Агенцията на ООН за бежанците и 52 милиона за проекти на палестинска територия. Имаме обаче само 200 милиона платени, така че все още ни остава голяма сума, която дължим по отношение на бюджетните кредити и механизмът Пегас и подпомагането в агенцията на ОНЕ за бежанците не са изпълнени. Само по отношение на проекти с по-дългосрочен срок можем да разтягаме плащанията за период от една година, но за две трети от плащанията по отношение на задълженията към Палестина трябва да бъдат плащани веднага. Разбира се, има неизплатен остатък от миналата година. 200 милиона, задължен... 200 милиона бюджетни кредити не са достатъчни. В... При нас най-големият проблем за тази година е Украина. Всички знаете за решението на комисията и предоставянето на 11 милиарда евро. Тази сума ще, бъд, ще има смисъл само ако бъде платена бързо, а не в разстояние на 6-7 години. И като, тъй като в момента не мога да ви дам никакви точни цифри, мисля, че усилията, които Европейският съюз иска да направи в полза на Украина, ще бъдат до голяма степен част от, от инструмента за съседство на Европейския съюз. Финансирането на агенциите в момента е голямо предизвикателство пред ЕС. В този контекст повече, по-голяма част от финансираните енергийни проекти в Африка трябва да, да дойдат от Европейския фонд за развитие. Там има по-малко ограничения по отношение на разполагаемите плащания. По отношение на инструментите в Европейския фонд за развитие, ситуацията не е точно същата. Мерси beaucoup. Председателят, благодаря. Няма други въпроси. Благодаря на гостите от Европейската комисия и ви предлагам да минем към шеста точка. Всъщност е, тя е продължение на темата, която току-що обсъдихме. Става дума за положението с плащанията и непогасените бюджетни задължения. Нашият докладчик Ян Мудър е, пред, е подготвил един документ, който е включен в материалите ви. Освен това има едно съвместно писмо, което изпратих заедно с Елмар Брок за Украина имаме и проекти за устни въпроси към комисията. Да дам думата на нашия докладчик Ян Молдер. Благодаря и слушах с интерес предишната дискусия. Много от това, което ще кажа, е в същия дух. През, що се отнася до 2014 година, бюджетът беше с 6% по-нисък в сравнение с миналата година. И това съответства на директивата, която дадаха държавите членки за бюджетни економии, само че много от тях увеличиха бюджета си. Имаме 711 милиона непредвидени. Когато приехме бюджета, мисля, че става, това беше в 2 часа през нощта в съвета. Службите на комисията гарантираха, че това ще бъде достатъчно и че дори трябвало да се гордеем, защото е, за първи път в историята съветът ни е дал повече кредити за плащания в сравнение с е, е, първоначалния бюджет спомня, че аз казах, че аз не се чувствам кой знае колко удовлетворен. Ако погледнем ситуацията в момента, трябва да отчетем факта, че в сегашната многодишна финансова рамка има много инструменти за стабилност, Европейския фонд за солидарност – за глобализация и така нататък, така че имаме резерв от около милиард и половина. Но може да изглежда добре, но ако погледнете таблицата, ще видите, че непогасените задължения са 211 милиарда. В сравнение с годишния бюджет от 135 милиарда, Надяваме се сметките да не започнат да идват бързо. Какво можем да очакваме в бъдеще? Можем само да гадаем. Информацията, с която разполагаме, това ви е представено в таблицата на работния документ по функция 1А директора каза, че ще имаме нужда от 1 милиард. Функция 1Б 26 милиарда допълнително. За трета функция не знаем, за четвърта функция говорихме за 4 милиарда и не знаем какво ще е въздействието на споразумението с Украина. Има и събития в Сирия. Има много несигурности. Въпросът е какво да правим. Първо, можем само да се надяваме, че комисията е била права през декември и че ще успеем да издържим до края на годината. Аз не съм кой знае какъв оптимист, но ще видим. Какви варианти имаме за бъдеще? Първо можем да намалим ангажиментите. Никога не съм сигурен дали това е правна възможност. Ако има многодишна финансова рамка и е предвиден документ с ангажименти, възможно ли е да се направят съкръщения? ако държавите членки не предоставят повече средства, не можем да поемаме ангажименти, тъй като трябва да се изпълнят. Но дали това е възможно от правна гледна точка, не знам. Можем да увеличим нивото на плащанията. Вече споменах няколко варианта, няколко възможни варианта, но всичко това ще зависи от резерва по многодишната финансова рамка. И за това ще има нужда от съгласието на съвета и аз не съм сигурен, че всички 28 държави членки ще се съгласят. Можем да използваме различните инструменти за гъвкавост, резерви. Всичко е възможно. Но дори ако използваме всички варианти, никога няма да успеем да осигурим 28-29. това е от което имаме нужда. Последния вариант според мен. И аз бих приветствал идеи от всички ви, особено от комисията, е да ограничим плащанията повечето от държавите членки. 26 милиарда след като няма пари, можем да кажем на държавите членки, извинявайте, не можем да ви възстановим средствата, не можем да ви върнем парите. За някои това ще бъде тежко. Но това е варианта, който трябва да обсъдим. Ако има договор с частна фирма и там е предвидено, че при забавяне се плаща лихва. И това е ефекта на снежната топка, така че ако има възможност, ако се окаже, че е възможно, че средства за плащанията не са достатъчни, първо трябва да се платят нези договори, при които има предвидени санкции при неплащане. И накрая на държавите членки. Когато няма средства, ще трябва да кажем на държавите членки, че не можем да им върнем парите и тази дискусия се очертава интересна. Дори и през следващите месеци казва председателят. Не само през следващите години. Някои от нас са в е, предизборна кампания. А, не искаш ли да добавиш нещо? Тревожно е, защото всички тези проблеми при плащанията са плащания по стари договори. Тоест, те трябва да, изложенията трябва да се изпълнят и когато погледнем схемата на четвърта страница, ще видим какви потребности имаме от 2014 година. Там имаме нужда от резерв от 711 милиона Ян спомена средства за научни изследвания, но има и други, като за глобализацията, фонда за солидарност и също така мобилизация на резерва за гъвкавост. Мисля, че нашият довод, по който имаме съгласие с комисията, е, че плащанията по тези инструменти са над тавана. Това трябва да се каже ясно. Ние така тълкуваме споразумението и в ситуацията, в която се намираме, нямаме друг избор. Трябва да кажем, че това е над тавана. Другите мерки, които бяха споменати от Ян за това как да подходим в бъдеще? Можем ли да намалим нивото на поетите ангажименти? В областта на регионалната политика някои държави членки не могат да освоят отпуснатите им средства. Имаме клаузи за прекратяване на действието и би било интересно да видим дали има политическа воля за прилагане на тази клауза и за намаляване на ангажиментите. Знам, че това е правено в миналото, страни в Италия и Великобритания са връщали пари, тъй като не са ги изразходвали на време. Само, че ако страната е бедна, ще има ли политическа воля да се направи това или пък комисията ще каже, еми трябва да го направим, намаляваме ангажиментите, получихте средства, не сте ги изразходвали, взимаме си парите обратно. Комисията каза, че трябва да използваме всички инструменти, в това число резерва за непредвидени средства, за да увеличим нивото на плащания. Но доводът, който беше споменат от Ян за ограничаване на плащанията, е интересен. Може би това вече се е правило. Аз вече споменах огромните лихвени плащания при закъснение 350 000 евро са лихвите, които комисията трябваше да плати за забавени плащания. Това въжи за всички частни изпълнители, като НПО. Държавите членки трябва да проявят търпение и да чакат парите, ако ги нямаме и ако те не могат да ги платят. За някои държави членки това може да се окаже твърде болезнено. Знаем, че има държави членки, които изпитват огромни финансови трудности, така че и това трябва да се отчете. Благодаря, Ан. Господин генерален директор, Въпроси и коментари? Благодаря ви, господин председател. Мисля, че анализа, който чухме, беше много пълен. Ако говорим за решения, то първо трябва да отчетем, че трудността е огромна. Както ни беше напомнено, трябва да се плаща за поети задължения в миналото. Следователно нямаме изход, трябва да ги платим. Това е ясно. Същевременно, ако трябва да се търсят решения извън гъвкавостта, виждаме, че те са много ограничени. По задълженията се поставя въпроса кои задължения, как да ги платим. В крайна сметка това са задължения, поети в резултат на договарянето на финансовата рамка, но тя определя и тавана. А държавите членки чакат отговор, защото те са бенефициери – и не се ли промени нещо в задължението? Няма ли освобождаване на средства? Е, се нарушава и баланса в финансовата рамка. Нарушава се и политическия баланс. Е, защото в рубрики АА, АБ, рубрика втора или четвърта или пета пак ще трябва да се направят промени. Наистина отчитам и факта, че трудно мога да предложа решение. Този въпрос трябва да се разгледа в съвета. Необходимо е нетните платци да се опитат до някъде да намалят плащанията по сближаването, но тогава пък бенефициерите веднага се опитват да намалят плащанията в селското стопанство. Това пък засяга чувствителността на други. Нима имаме друг изход. В крайна сметка различните лагери се неутрализират взаимно, от тук се реже по-малко, от там се реже по-малко. И всичко това вреди на растежа, но така или иначе възможностите за действие са много ограничени. Ситуацията наистина е трудна и единственото, което мога да кажа е, че трябва да се държим – да мобилизираме инструментите за гъвкавост в тяхната съвкупност. Същевременно съвета трябва да мисли за съотношението между бюджета за задължения и бюджета за плащания. Възможно е също така да се помисли за забавяне на ритъма на плащанията, но Държавите, които имат най-голяма нужда от тези плащания, не могат да чакат. Следователно трябва да се насочим приоритетно към най-нуждаещите се и след това да се премине постепенно към останалите, така че да може да се справим с този пик на плащанията в момента, като постепенно работим за тяхното намаление с течение на годините. Ще трябва също така, с оглед на ситуацията, да се види дали трябва да има наместа при плащанията. Но това вече е политическия дебат за следващия състав на комисията. Благодаря. Салвадор Гарига. Благодаря ви, господин председател. Струва ми се, че този дебат е до някъде преждевременен. И се радвам за това, че е преждевременен. Така или иначе, бъдещият парламент ще трябва да обсъжда какви бюджетни кредити ще трябва да са необходими, когато се работи по бюджета за 2015 година. Говорихме за различните решения на проблема Възможно е да не се използват кредитите 2014 до 2020 година, но комисията е наясно, че когато се одобряват оперативните програми, има закъснения. И всъщност едва е есента ще трябва да се използват някои от планираните бюджетни кредити за предишните непогасени задължения. Ние слушахме и комисаря Левандовски и знаем, че в реалност плащанията за бюджета по 2014 година ще се използват, за да се плати за предходни периоди. Необходима ни е, ни е следователно една добра оценка. Господин Мълдер предложи някои решения, но те ми се струват доста трудни. На първо място става дума за политически решения. Но мисля, че политическите решения се взимат и от парламента, и от съвета. В съвета е необходимо квалифицирано мнозинство докато в парламента са смесени различни политически групи и националности, ние не можем да намалим кредитите за задължения. Макар, че това би било логичното решение. Сигурно си спомняте, че дебатът е воден в тази комисия в предишните години. Какво да се направи по негасените задължения? Говорихме, че трябва да се намали размера на кредитите за задължения. Тогава заключението беше, че всичко зависи и от политическата воля на парламента. Ние трябва да определим приоритетите си. И ако се намалят кредитите за задължения, ще трябва парламентът да преразгледа и своите политически приоритети. Но наистина това е дебат, който ще се води в бъдещия парламент. Знаем, че няма пари, няма пари по инструмента за гъвкавост, След това, като говорим за гъвкавост, ясно е, че когато харчим пари сега, ще трябва да търсим как да покрием разходите в бъдеще. Можем само да се надяваме, че при средносрочния преглед на финансовата перспектива ще се реши да се увеличат таваните за плащания. Надявам се там да се направи реален преглед и това да се окаже възможно. Много е труден финансовия климат. Да, но до тогава бюджетите на държавите членки да са се поправили и да има все пак реален економически растеж, защото държавите имат нужда от приходи и не се ли съживи економиката няма да има подобрение. Знам, че комисията има много сгъстен график. 2014 година ще има задължения, които ще трябва да се прехвърлят за 2015 година. 2015 година пък ще трябва да се направи преглед, да се мисли за коригиране на таваните, но на мен ми се струва, че е необходимо принципно да алармираме държавите членки. Те трябва да знаят каква е реалната ситуация и да се направи нещо повече от това, само да се вдига тревога. Благодаря ви, Салвадор. Наистина, това е фундаментален проблем. Аз самият казах преди малко, че започваме и изборната кампания. Това са европейските избори. От лична гледна точка ми се струва, че като членове на бюджетната комисия, ако вземем участие в изборната кампания, ще трябва да обясняваме, да уведомяваме и партиите и гражданите за това, че е, в момента Европейския съюз трудно може да намери финансите, за да изпълнява своите политики и че при бъдещия мандат ще се усетят последствията, може би при политическия избор, който се прави, някои ще кажат, трябва да се увеличат средствата, съобразно амбициите, други ще кажат, трябва да се намалят, трети ще говорят за други източници на средства. Ето в други ден ще се сформира групата на високо ниво за собствения бюджет на Европейския съюз, но така или иначе, благодарение на положените усилия през последните седмици и тук благодаря на докладчиците, успяхме да дадем количественото изражение, така че да кажем с това разполагаме, а непогасените задължения са натрупания дълг в известен смисъл през последните години. И тези, които ще поемат штафетата от нас, ще трябва да се справят с тези трудности. Нашата задача е да хвърлим светлина. За това имахме и мониторинговата група и дебата за непогасените задължения. Това е личното ми мнение, това смятам да направя в моята страна по време на кампанията. Нашите докладчици желаят ли отново думата? Не, нито единия, нито другия. Никой друг не желая думата. Много ви благодаря. С това изчерпихме дневния ред на заседанието за този следобед. Така че ще продължим работа утре в 9 часа, когато ще гласуваме. Сега в залата трябва да останат единствено координаторите. Ще продължим с заседанието на координаторите и съответно преводачите от кабините, от които има координатори, ще трябва също да останат. Френски, английски, немски, испански, заради Салвадор. Алда не е тук, следователно от португалски няма да имаме нужда. Останалите са свободни. Нека направим 5-минутна почивка за тези, които трябва да излязат от залата а отсъстващите координатори междувременно могат да се присъединят към нас.